Сега. Сега стигаме до устни въпроси за премахване на насилието срещу жените, отправени към съвета и комисията. Припомням, че днес е международен а, ден а, срещу насилието срещу жени. И за нас този дебат е от особено значение – Веднага давам думата на докладчицата госпожа Свенсън за 5 минути. Так, фru talman. Е Благодаря ви, госпожо председател. Днеска е 25 ноември, Международния ден на борба срещу насилието, упражнявано спрямо жените. В целия си живот съм, жив, съм работила в да, женски организации, неправителствени организации, които са се борили срещу насилието спрямо жените. Но не мога да ви кажа колко тежко и колко е, тревожно е положението. И повтаряме и повтаряме, че е крайно време да се вземат крути мерки, защото насилието срещу жените е нарушение на техните основни права. Насилието срещу жените е, е е насилие и е, е, е, е начин да се разруши живота на жените, на младите момичета. Е, насилието срещу е, жените има различни, е, различно изражение, сексуален турмоз, вербален турмоз, включително и осъкътяване, генитално осъкътяване на жените. Трябва да се борим срещу всичките форми на това насилие. Е, някои казват, че насилието срещу жените е въпрос на семейни отношения, това е частен личен въпрос. Не, това е обществен въпрос и обществото трябва да е, прекрати този цикъл на насилие и да изкорени това зло. Да се спрат всички всички форми на насилие срещу жените. Това трябва да стане една от основните ценности на нашето общество. Това е едно е, ясно изражение на неравенството между мъже и жени в, в, в различните общества. Така че ние трябва да, да работиме и да действаме за прекратяване на всякакви форми на насилие срещу жени, момичета, деца. Защото на, насилието е вид а, власт. А, който е наследен от миналото, от стереотипи от миналото. Насилието срещу жените е едно ясно изражение на неравенството между мъже и жени, което цари в много общества. Това е един социален проблем, един културен проблем. И отвъд личното страдание, това е един един, едно явление, което струва скъпо на обществото. За това Европейския съюз трябва да предприеме мерки и да мерки, за които призовават членовете на Комисията за жените в Европейския съюз. За това обаче трябва да се намерят начини да се, да се финансират различните мероприятия за борба срещу а, насилието на жените, но това не е достатъчно. А, е, нашата комисия би искала да знае какво смятат да правят комисията и, съве, и съвета за насърчаване на държавите членки в борбата им срещу насилието спрямо жените. Смятате ли е, да изработите насоки, директиви за една по-единна политика на Европейския съюз в този област? по какъв начин а, равенството по, между мъжете и жените ще бъде записано в договора, освен съществуващата нормативна норма. Така ние призоваваме от 1997 година за предприемане на а, строги мерки в тази област. Мисля, че е крайно време те да бъдат предприяти. Благодаря ви госпожо министър Тортенсон. Е, Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, председателя на Комисията за права на жените и равнопоставеност между половете повдигна много сериозен и важен въпрос аз искам ясно да заявя, че в едно цивилизовано общество няма място за насилие срещу жените. Тази година ние отбелязваме 10 годишната от приемането на резолюцията на ООН, който създава 25 ноември като ден, Международен ден за борба с насилието срещу жените. Днес ние Обръщаме своите мисли към десетките жени и момичета, които страдат от насилие е, в зони на войни и конфликти. Ние знаем, че насилието засяга правата на жените навсякъде по света. Жените биват изнасилени, бити, е, унижавани по различни начини. Те са жертва на насилствени бракове жертва на отмъщение по така наречените престъпления на честа. Те са жертва на обезобразявания и убийства. Много, много различни форуми на насилие съществуват и в Европа, и то всеки ден. Насилието срещу жените е проблем, който се засяга от ред е, основни политики на Европейския съюз. Ние ще гласуваме и резолюция по този повод утре. Но насилието срещу жените не е само престъпление срещу тях, а и въпрос на това, че мъжете са тези, които извършват това насилие. Тоест е проблем за равнопоставеността. В такъв смисъл ние трябва да имаме един общ подход към тези проблеми и да включиме въпросите за равнопоставеността във всички наши политики. В такъв смисъл комисията се води от принципа на засягане на въпроса за равнопоставеността във всички европейски политики и документи и всички европейски денности. Съветът многократно е говорил за проблема за насилието срещу жените. И искам да кажа и нещо положително. Един от най-успешните примери днес за политиката на равнопоставеност е политиката за, на жените по време на въоръжени конфликти. Съветът няма големи възможности да работи в тази област. По-скоро страните членки са отговорни а, за, този, за тези проблеми. Това е в, тяхната, в сферата на техните компетенции по вътрешни дела и по здравеопазване. Но а, те са тези, които а, са отговорни за разработване на националните планове за действие за борба срещу насилието. Но, от друга страна, на европейско ниво също има мерки за това. това е борбата срещу неравнопоставеността е една, един от шесте приоритета на програмите на Европейския съюз и по този начин комисията има възможност да подкрепя страните членки както в кампаниите им за повишаване на информираността, за обмен на информация, за насърчаване на добри практики, за създаване на сравниви статистики. Ние сега разработваме програма до 2013 година. Стокхолмската програма също обръща внимание на всички проблеми, свързани с насилието срещу жените. Ние се очакваме, че ще постигнем съгласие по програмата и в последствие по изпълнението й. Много неща вече се извършват на европейско ниво, особено по отношение на повишаване на информираността, обмен на добри практики, Имаше съвсем наскоро проведена конференция в Стокхолм за добрите практики за борба срещу насилието. Там участниците имаха отлична възможност да обменят мнение и да дискутират и бъдещето на европейската политика в това отношение. Решението от 2007, с което се създаде програмата DAFNE 3, допринесе много за борба срещу насилието срещу жени и млади, е, млади момичета и деца. Надяваме се, че програмата Дафне ще продължава да бъде подкрепена в нашите общество. Е, вие сте прави, че Проблем е липсата на сравними данни за размера на, на проблема с насилието срещу жените. Това е ключов елемент, за да имаме по-добро разбиране за проблема на европейско ниво. Надявам се, че в бъдеще Европейския институт за равнопоставеност на половете съвместно с Европейския парламент и съвета ще могат да направят важни, важен признак в тази посока. Също така тази статистика трябва да бъде и достатъчно достъпна до всички, от които имат нужда от нея. Съвета работи по платформата от Пекин за действие по три основни теми. Първо, домашно насилие, второ, сексуален турмоз на работното място и трето, жени и въоръжени конфликти. Постигнали сме резултати, но все още има много какво да се прави. Много от е, най-уязвимите групи жени е, живеят в развиващите страни. Е, съвета е наясно, разработили сме заключения за жените и за борба срещу насилието като поставяме акцент, че всички изрази на насилие трябва да се трябва да се борим с всички форми на насилие срещу жените, включително срещу насилствените бракове и престъпленията за защита на честа, така наречени. Ние призоваваме да бъдат предприяти мерки срещу традиционните мерки, е, практики на увреждане на жени и насилие, за да могат да бъдат е, защитени най-уязвимите е, групи. В своите заключения съвета казва, че елиминирането на всички форми на насилие срещу момичета, включително трафик, и практиките на обезобразяване са изключително са, са ключов момент за постигане на равнопоставеност между жените и мъжете в обществото. Както посочиха тук уважаемите депутати и уважаемата колега, която зададе въпроса, насилието пречи на жените да участват равнопоставено в социалния и економическия живот. Те се биват изключени от социални дейности, от възможността да получат работа и съответно биват вкарани в капана на бедността. Също така считам, че насилието е, има структурен происход. Той е, един част от по-широкия проблем на нерапов... неравнопоставеността. Надяваме се, че европейските политики ще дадат възможност да се борим с това явление и ще дадат възможност жените да разгръщат своя потенциал, да не биват е, изключени от развитието на обществото. Комисията също подчертава и необходимостта да се облегчава бедността защото е, заетостта е най-добрият начин да се избегне от бедността, т.е. трябва да се насърчават жените да имат пълноправно участие в пазара на труда. Невъзможността да вземат работни места засилва уязвимостта на жените. Съвета ще, предприем, ще приеме заключения по, относно равнопоставеността на жените – и заетостта им в духа на Лисабонската стратегия. Така че въпросите на равнопоставеността между половете да бъдат е, основен момент на формулирането на всички бъдещи стратегии в тази тема. И сега, когато отбелязваме 10 годишната на резолюцията на ООН е, за създаването на Деня срещу срещу, за борба срещу насилието с жените, ние трябва да си дадем ясна сметка за мащабността на проблема и необходимостта да се борим с него. Тук в Европа голяма част от тези мерки се предприемат в рамките на една по-широка международна рамка. На следващата сесия през 2010 година Комисията на ОНЕ за жените ще ще разгледа платформата от Пекин. Шведското председателство вече е изготвило доклад за напредъка на Европейския съюз по тази тема и за предизвикателствата, които те първа трябва да бъдат решавани. На 30 ноември съветът ще приеме заключения по този тема. Платформата от Пекин ни предоставя е, структура и дългосрочна програма за действия за равнопоставеност на половете. Ние активно работим по тази тема и голяма част от нашите политики са именно в, е, за борба с насилието срещу жените. Защото насилието срещу жените не се ограничава в национални рамки. Ние трябва да работим и по тази причина на международно ниво, извън границите на Европа за да можем на международно ниво да формулираме задачи и да ги изпълняваме. Не бива да обръщаме гръб а, на факта, че съществува насилие, както извън Европа, така и вътре в нея. Уважаеми депутати, искам да повторя още веднъж това, което казах в началото. Насилието срещу жените не може да е част от едно цивилизовано общество – много благодаря на парламента, че поставя този въпрос и мога да ви уверя, че може да разчитате на пълната подкрепа на нашето председателство и на съвета за, е, за налагането на ценностите за свобода, справедливост и солидарност. Благодаря. Министро, ла парола. Благодаря, господин министър. Госпожо министър, госпож... господин е, Дегухт. Благодаря много, госпожо председател. По повод на Международния ден за отстранение на населието срещу жени, комисията иска да повтори силния си политически ангажимент за борба срещу насилието с жени. И този ангажимент е отразен в комуникето по Стокхолмската програма. Един от приоритетите е да се отреди специално внимание на правата на децата и на закрилата на лицата в особено в особено затруднено положение, като например жени, жертви на насилие и възрастните лица. Е, като разбира се равността на половете е много важен за периода 2006-2010 година. Е, комисията иска да отстрани насилието свързано с пола и търговията с е, човешки същества. Борбата срещу насилията с жени е също приоритет в новата стратегия, чието пътен лист в момента се изготвя. Независимо от това обаче е от първостепенно значение да се финансират конкретни действия на място, Комисията вече много допринесе за борбата срещу насилието с програмата ДАФНЕ не, и предотвратяването на насилието и помощта на потерпевшите трябва да бъде придружена с конкретни действия. Комисията е, посочи действия по програма ДАФНЕ 3, за да има по-последователна стратегия на Европейския съюз за борба срещу децата, младите хора и жените – и е, ще има е, годишен бюджет от около 17 милиона е, за 2009 година. Комисията определи рисковите групи и тези, които трябва да получат допълнителни помощи по силата на национални програми. В работната програма Дафни 3 за 2010 година се предвижда създаване на експертна група и тя ще определи кои действия ще бъдат необходими, за да се насърчи съвместен подход между държавите членки. Комисията ще е, стане инициатор на изследване на осъществяемостта и за да прецени дали трябва по някакъв начин да се промени законодателството е, за защита на децата и срещу насилието в Европейския съюз. Резултатите ще бъдат съобщени през есента на 2010 година. Намерението на комисията е да обедини представители на страните от държави членки, на европейските институции, на политическите групи, на организации на гражданското общество, международни организации, с цел изготвяне на по-ясни общностни политики. А освен това обмена на правилни практики и на стандарти вече бяха обсъждани е, на среща през декември 2007 година под егидата за превенция на криминалността и европейските мрежи за това. И накрая е, борбата срещу е, насилието е, срещу жените трябва да се води по най-строг начин. През март комисията предложи промяна в европейската законова рамка за борба срещу търговията с човешки същества и сексуалната експлуатация на деца. И това засяга най-вече младите момичета и жените в най-крехко положение. Прави се и а, проучване на насилието срещу жени. А, и, а, но подобна, но трябва да има предварително истинска стратегия за борба срещу насилието. Сега искам да дам думата на колегата Бенита Фереро Валднер. Благодаря, господин председател. Скъпи и почитаеми членове на този парламент, Както вие знаете, винаги лично аз като жена съм се ангажирала в борбата срещу насилието срещу жените и изобщо за жените. Не само през последните пет години от мандата ми като комисар по външните работи, но и преди като министър. И искам да добавя няколко думи специално за това. В е, външен план, отвъд е, специфичните действия в развиващите се страни, е, за които моя колега ще говори малко по-късно, борбата срещу насилието срещу жените се превърна в значителна ос в политиката за правата на човека на Европейския съюз и Действията се засилват чрез главни насоки за действие, които бяха прияти през декември 2008 година и е, тяхното прилагане става на местно ниво е, в трети страни, където е представен Европейския съюз в приблизително 90 е, трети страни е, и е, делегациите на Европейския съюз разработиха техен собствен план за действие за прилагане на тези главни ръководни линии. И има цял списък от инициативи за периода 2009-2010 година ние винаги ще отправяме ясно послание. Нарушението на правата на човека не може да се оправдава с това, че е имало традиции, че културата е била относително понятие. В контекста на този диалог ние ще окажем нашето съдействие, например, за прилагане на препоръките на специалния докладчик по насилието срещу жените, за укрепване на националните институции, които отговарят за равнопоставеността на половете или подкрепа на промяната в законодателството, което предвижда дискриминации срещу жени жени, мир и сигурност с цел прилагане на резолюция 18 20 на съвета за сигурност на ОНЕ. Е, е, през е, декември 2008 година Европейски съюз прие общ подход за прилагането на тези инициативи и това ще бъде обща основа както за европейската политика за сигурност и отбрана, така и за използване на общностните инструменти. Чрез тези действия ще можем по-ефективно да включим измерението жени в всички конфликти и в предотвратяване и, управление на всички кризи до трайно установяване на мира. На второ място аз поисках подкрепата на 40 жени на ръководни постове по цял свят, е, за да може резолюция 3025 да се прилага в по-широка степен и да се организира международна конференция на и аз съм много е, горда за това, че генералният секретар на ООН Бен Кимун прие тази идея. Но нещо още по-забележително е, че подготвяйки тази е, междуправителствена конференция, много държави и международни организации, като Африканския съюз, решиха да засилят е, собствените си усилия за е, насърчаване на резолюция 1325, най-вече чрез национални планове за действие. Господин председател, в заключение искам е, да кажа една лична забележка. Високо оцених възможността политиката на Европейския съюз, била тя вътрешна или външна, съдейства за борбата срещу насилието срещу жените. Много се радвам, че тези действия, които на времето бяха ограничени до личен ангажимент, сега се вписват изцяло в едно общо и общностно усилие. Благодаря ви, господин председател των πολιτικών ομάδων Благодаря. από την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λογικού. От името на политическите групи. ТНП, госпожа Матера, минута половина. Си, L'eliminazione della violenza... Благодаря. Премахването на насилието срещу жените е изключително важна тема. Изискват се огромни усилия от всички европейски институции, от държави членки и от гражданското общество. Насилието срещу жените не само е нарушаване правата на човека, но води и до много сериозни последствия и върху индивида, и върху обществото, и ние не бива да ги пренебрегваме. Това е тема, която трябва да бъде разглеждана в различни светлини. Например, култура. Не може да се оправдава насилието на базата на културни или някакви религиозни аргументи. Трябва да организираме информационни кампании, кампании или просветни кампании сред младите хора, в училищата. Имаме нужда дори от Европейска година. Европейския парламент многократно призва за това. Това ще окаже въздействие и в европейски план, и в международен план. По този начин ще имаме по-ефективна и ефикасна политика. От друга страна обаче, това трябва да бъде сред един от е, първите приоритети на европейско ниво и на международно ниво. Трябва да има много тясна връзка, свършвам, между Европейския съюз и ООН. Така че всички да работим заедно в една и съща посока. Изслушването в Европейския парламент на заместник е, генералния секретар на ООН показа, че посредством такова сътрудничество всички може да станем още по-силни. От името на социалистите и демократите, госпожа Томсън. Благодаря, господин председател. Днес, на 25 ноември, жените имат е, национален, международен ден за борба срещу насилието срещу жените. Това не е проблем обаче само на жените. Това е въпрос е, за правата на човека, право на живот и на сигурност. Е, Обединените нации смятат, че че 7 от 10 е, жени а, е, стават а, е, жертви на насилие а, в различен период от живота си. И обикновенно смъртността е много по-висока, отколкото при много заболявания или пътни происшествия. Затова е абсолютно необходимо Европейския съюз да се намеси и комисията да разработи план за европейски политики за борба срещу всички форми на борба срещу е, насилието срещу жени. Някои държави членки е, взимат проблема по-несериозно от други. Испанското председателство а, е, посочи, че борбата срещу насилието срещу жените е един от приоритетите й. И това е една от седемте страни в Европейския съюз, която създаде и обсерватория по тази тема. Предвижда се и по-съвършена стратегия за борба срещу това бедствие. Тези усилия трябва да бъдат подкрепени, за да може тази инициатива на Испанското председателство да стане обсерватория за целия Европейски съюз в полза на всички жени. Господин председател, уважаеми колеги, независимо от това, че днес е деня за елиминирането на насилието срещу жените, като си имаме предвид резолюцията по този въпрос, трябва да се запитаме, направили ли сме достатъчно. Днес в Европа една на всеки четири жени е обект на сексуална експлуатация, и всякакви видове насилие срещу жените. По време на войните се използва, като например в Конго, изнасилването като оръжие. Нова стратегия е необходимо, която да доведе до нов план за развитие, за да се борим срещу всички видове насилие, включая трафика на жени. Госпожо комисар, искам да ви информирам днес, че гласувахме една резолюция по време на Стокхолмската програма за едно изменение, което изисква директива и европейски план за действие за предотвратяване на насилието, както и съдебно преследване на извършителите. Нямам се, нашите колеги и вие, и съвета, да не говорите за субсидиарност и съвсем скоро да има такава директива. Говорихме и с Испанското председателство по този въпрос, който е за такъв един приоритет и се надявам това да бъде приоритет за всички ни. Благодаря. Eh, От името на групата на зелените Ромева и Руеда. Необходимо е да има ясна правна основа за справяне с всички форми на насилие срещу жените. Съвета и комисията трябва да вземат решение за комунитаризиране на тази политика. Има държави членки, които се справят добре сами. Нулева толерантност срещу всички форми на насилие срещу жените. аргументът иска от комисията и Европейският съвет да предприеме нужните мерки. Беше споменато за обсерватория на насилието. Когато говорим за нарушение на човешките права в света, трябва специален акцент да се поставя на въпроса също за насилието срещу жените. Това да се предвижда и при воденето на преговори с трети страни. Може ли комисаря да каже нещо повече в тази посока? Искам да приветствам с добре дошли нашите приятели от Конгуанската асоциация за свобода и те са наши гости днес скоро в галерията. Ние сме солидарни с тяхната борба. Пέων συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, от името групата на европейските консерватори и реформатори. Насилието срещу жените е въпрос, който трябва да се обсъжда. Благодаря, че беше поставен въпроса. Но това е въпрос, който не опира само до въпроса неравенството между половете или пък на нарушение на човешките права. Това е криминален а, въпрос, който трябва да се разглежда в съдилищата. Съгласно данни на съвета на Европа, всяка четвърта жена е поне веднъж обект на насилие в своя живот. Чрез подобряване на информираността и възпитанието да се сложи край на насилието не само срещу жените, но и срещу мъжете, защото те също са обект на домашно насилие. Всъщност всеки шести мъж е обект на такова. И това са мъже, които са от най-различни социални групи. Няма стереотип. Насилието засяга семействата, децата, разрушава човешките съдби. За това трябва да се помогне на пострадалите от такова насилие да се възстановят. За целта са необходими финансови средства. Европейският съюз може да разруши някои от табутата, свързани с насилието срещу мъжете и жените. Това е явление, което ние като общество не можем повече да игнорираме. Благодаря от името на независимите госпожа Стасен за една минута. Благодаря, господин председател. Колегата Свенсен зададе устен въпрос за предложението за резолюция срещу борбата е, е насилието срещу жените. Това е широко разпространен проблем в Европа, който възниква на всички нива и за това смятам, че трябва да има европейски подход. Ние настояваме за интегриран подход между всички държави членки, а не за по-общ подход. Защото всяка форма на насилие трябва да бъде отхвърлена. Трябва да имаме предвид и е, насилието срещу жените мюсулмани. Става въпрос основно за семейно насилие. И всичко това трябва да е, е, проистича от е, мусулманското разбиране на ролята на мъжа и на жената. Ние искаме да отхвърлим всякаква форма на насилие, особено насилието в мусулманската му форма. Това е напълно недопустимо и моят партия прикамва държавите членки да се бори срещу тази специфична форма на насилие и най-вече на мусулманското насилие срещу жените гражданите. Сега госпожа Бауер има думата. Госпожа Бауер, за минута и половина. Благодаря, господин председател, господин госпожо министър, господа комисари. Искам да повторя нещо, което вие казахте, госпожа министър, че в цивилизованото общество няма място за насилие. Това е десетия повод да си припомним резолюцията на ООН за изкореняване на насилието срещу жените. Аз се слушах колегите, вашите изказвания и се питам какво ще стане след 10-20 години. Дали все още ще говорим същите неща? Дали нашите приемници ще отправят същото послание, че в цивилизованото общество насилието няма място? Чуда се дали ще е така. Времето не работи за нас в нашите общества, се забелязва засилване на агресивността, на агресията. Медиите имат да играят своята роля в това отношение. Освен това, кризата има своя ефект. Психологизите могат да ви кажат, че кризата може да доведе до засилване на агресивността у хората. Въпросът за насилието срещу жените е проблем, често Колегите казват, че и мъжете са обект на насилие. Това е така, но за съжаление следва да отчитаме факта, че според статистиката 95% от жертвите са всъщност жени. Освен това, жертвите на трафика, 80% от тези жертви са жени. Господин председател, госпожо комисар, мисля, че е настъпил момент европейските институции да разгледат по-сериозно този въпрос, отколкото до сега. Госпожа Гарсия Перес за минута и половина. Днес милиони жени надигат глас срещу насилието срещу жените. Не можем да си затваряме очите срещу този бич. Не можем да обръщаме не обръщаме внимание на това, че някои жени се убиват само защото са жени. Всички ние носим отговорност пред тези реалности. Европейските институции, държавите членки, всички имат своята отговорност. Те трябва да направят всичко възможно, за да се сложи край на подобно насилие. Ние се нуждаем от смели инициативи. Страни като Испания предприеха инициативи в тази посока. Беше прията закон закон и това е всъщност е, пример за останалата част на Европа. Мерки за превенция, борба срещу стереотипите, правна помощ е, за жертвите, както и редица други е, политики, които са необходими. Добре е, че Испанското председателство е поставило като една от своите цели борба срещу насилието срещу жените. Трябва да се включи обаче във всички инициативи. Трябва да работим заедно, така ще бъдем на страната на милионите жертви, които не могат да чакат и минута повече. Госпожа Крето за една минута. Благодаря, господин председателю. Както бе казано и тук, насилието срещу жените е изключително сериозно явление ние не винаги обръщаме достатъчно внимание на това явление. То достига наистина заплашителни размери в развиващите се страни, особено у нези, където се водят войни. Сексуалното насилие срещу жените, изнасилванията, особено младите жени, децата, достига наистина ужасяващи нива в Сомалия, в Либирия, в Бурунди. За съжаление, не само страни, които са във война, имат такова високо ниво на насилие, дори в най-мирните държави има такова насилие. Затова е наше задължение да се фокусираме върху това да накажем онези, които извършват тези злоупотреби с правата на човека и да подобрим безопасността, сигурността на жените, да предоставим помощ на хората, които са жертва на сексуална агресия, имам предвид медицински услуги и реинтеграция в обществото. Накрая искам да спомена факта, че комисията ДЕВЕ отбеляза деня за борба на насилието срещу жени. Искам да благодаря на комисарите за интереса, който имат към тази тема. Много ви благодаря. Госпожа Коста каза председателя за една минута. Господин председател, искам да посветя Международния ден за борбата срещу насилието с жени на Ана Политовска, една жена, един журналист, която заплати с живота си любовта си към истината. Има много жени в Африка, които са обект на насилие и се борят за свободата си. А пък много често жените се представят като едни потребители в международните медии. Това унижава жените, които са обект на насилие. Европа трябва да предприеме действия. Имаме нужда от една европейска система, която да дава статистика, която дава статистика също така и за трафика на малолетни, жените в а, уязвими категории, като например иммигранти. Трябва да имаме ясни резултати. Разбира се, и комисията го спомена. Трябва да имаме указания, що се отнася за третирането на жените в конфликтни зони. Трябва да подкрепим онези проекти, които често се ръководят от малки неправителствени организации в тези държави, чиято цел е да се реинтегрират жените, които са жертви на насилие и предоставяне на помощ за тях. Днес имаме нови възможности. Лисабонският договор, Стокхолмската програма могат да направят тази програма, общностна програма, но трябва да отхвърлям и контекста, в който се извършва това насилие. Все повече насилие има срещу млади жени, срещу непълнолетни, особено като се използват и наркотици, алкохол и като че ли не говорим достатъчно за това, когато говорим за насилието срещу жени. Благодаря, казва председателя госпожа Синисин за една минута. Колежанки и колеги, милиони коп... Господин председател, милиони жени а, са бити, продавани, изнасилвани или просто продадени като стока, защото са жени. Това е най- е, е, е, това причинява най-висока смъртност е, сред жените в по-голяма степен от рака. В съвременното общество няма място за такова насилиещо жените, но политическите сили трябва да се освободят от влиянието на унези религии, които проповядват превъзходството на мъжете. В моята страна има консервативни сили, които са подчинени на духовенството и които отричат е, върховното право на жените. Е, например, е, живота на жената трябва да се върти около децата, кухнята и къщата. Забранява се правото на осеменяване инвитро или правото на аборт мисля, че трябва да се борим срещу полската жена, която непременно трябва да носи кръст. Искам да ви поканя на 10 декември е, на конференция в Европейския парламент по инициатива на, на, полска, на полска организация. Uh, Синята карта е за въпрос към оратора, а не за да говорите една минута. Част от вас се вдигат в залата, ако сте включени в едноминутните изказвания то тогава вие сте включени. Освен това закъсняваме. Много е важен този дебат наистина. Ще се опитам да дам поне на 6 човека е, едноминутно изказване, но не по- за повече едва ли ще е възможно. И така. Преминавам към спонтанни реакции от залата. Госпожа Грюник, една минута. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, всеки ден в Европа една от пет жени е жертва на насилие. Насилието срещу жените е недопустимо под каквато и да била форма, но в Европа много жени и млади момичета продължават да живеят в сянката на агресията или на експлоатацията. Цифрите будят тревога. Насилието срещу жените приема различни форми и се случва навсякъде. В къщи, сексуален турмоз на работното място, насилие, включително и в двойката, а освен това и като военна тактика извън Европа. В Европа домашното насилие е, е първата причина за смъртност при жените от 16 до 44, 44 е, години, е, но не е достатъчно просто да се говори за това. Вече трябва да започнем да действаме. Европейския съюз трябва да защити най-уязвимите граждани. Борбата срещу насилието срещу жените е част от основните човешки права. Програмата Дафне е, трябва да се бори срещу всички форми на насилие, но тя е недостатъчна. Трябва да се приемат нови инициативи е, за последователни европейски планове за действие и аз подкрепям инициативата за организиране на година за борба срещу насилието срещу жените, която ние настояваме да да се проведе от повече от 10 години. Госпожа Ранзули, за една минута. Госпожа Ранзули, в залата ли? Е? Благодаря, господин председател. Госпожа Матера, госпожа Тасен говориха за насилие на базата на културни или религиозни различия. Искам да споделя нещо, което ми, ми се случи, когато бях доброволец. А, а, една история за Карин, жена, която не искаше да носи бурка. Съпругът ти една нощ е залял с киселина за наказание, докато тя е спяла. Сега тя носи бурка не защото иска, а за да може да прикрие следите от това трагично насилие срещу нея. Надявам се, че този ден няма да бъде просто нещо отбелязано на календара, че трябва да ни накара да се замислим за жените, които са обект на насилие ежедневно и а, също да ни напомня за необходимостта от конкретни действия. Господин Старабела на всеки ден говорим за това да няма насилие срещу жените. Обаче тези жени, които биват бити, не могат да се борят сами, защото всъщност мъжете оказват насилие срещу жените. Това е насилие срещу цялото човечество, така че е нормално и мъжете да бъдат също борци срещу това насилие. Затова аз съм за инициативата за бялата панделка, която приобщава мъжете към тази борба. Тази инициатива преди 20 години тръгва от Канада и мъже решават е, да насърчат други мъже да се борят срещу насилието с жени. Това е символ, е, както е, борбата в Конго, борбата, за която говорихме в Конго, за страданието на жените като цяло. И затова приканвам колегите да се приобщат към нашата борба. Има насилие срещу жените, то не е само физически, то е и психическо, защото знаете, че понякога лошата дума причинява по-голяма болка от е, шамара. Госпожа Сербой, за една минута. Благодаря, господин председател. Насилието срещу жените варира. То зависи от политическите, економически, културни условия в дадена страна и може да варира между различни форми на насилие, насилствени бракове и прочие. Всяко насилие е неприемливо нарушение на човешките права и е пречка пред равноправието между мъжете и жените. Насилието оставя дълбоки следи в пострадалите затова ние трябва да засилим усилията си за борба срещу това явление. Има разчети, които показват, че има покачване ежегодно на случаите на насилие. Някои от случаите дори не са а, обявявани или са игнорирани. В а, Румъния имаше кампания Жени в сянка, а, спонсорирана от ООН. Целта беше да се привлече вниманието към сериозността на това явление. Госпожа Майснер за една минута. Благодаря, господин председател, дами и господа. Насилието срещу жените е нарушение на човешките права, независимо дали става дума за насилствени бракове, за изнасилване и прочие. Трябва да направим всичко, което е по сините ни за борба срещу това явление. В Лисабонския договор, точно преди него, ние разглеждахме хартата за основните права и тя сега е включена като приложение към договора. Насилието се използва като инструмент при военни действия изнасилванията се използват като средство за водене на война. Беше споменат случая с Конго. Засегнати са жени, деца. Госпожа Фереро Валнер каза, че е разговарял с много жени по света, но това е въпрос, който засяга не само жените. Трябва да направим всичко, което можем, за да подобрим ситуацията. Госпожа Ханзлик, за една минута. Господин председател, дами и господа, напоследък има все повече и повече инициативи за борба срещу насилието срещу жените. Уви, това явление продължава да се шири в Европа и засяга всички възрастови категории жени и жени във всякакво социално положение. Е, това насилие не е нито нещо естествено, нито непредотвратимо. Е е, защото това е просто насилие навсякъде по света, защото е, е едно престъпление срещу правото на живот, е, на достоинство, за сигурност и за физическа и психическа ненакърнимост. Ето защо ние не трябва да представяме жените само като потерпевши, ние трябва да осъдим и извършителя. Ние не можем да допускаме ненаказуемост, трябва да се избегнат някои стереотипи и в края на края следващата тази кампания трябва да накара всички да разберат колко трудно се води тази борба. Госпожа Киерайдо за една минута. Благодаря, господин председател. В Международния ден за борба срещу насилието срещу жените, това трябва да бъде падане на стената на мълчание в нашето общество. Мълчание над този истинска, това истинско Божие наказание, това е насилие е, и това е препятствие за участието на жените в обществения живот, в работата, в политическия живот и защо им пречи да бъдат пълноценни граждани. Различните форми на е, насилие, е, разбира се, са различни в различните култури, различните традиции. Е, и мисля, че кризата увеличава е, накърнимостта на тези жени, прави ги по-бедни, изключва ги от обществото. По този начин се поддържат мрежи за търговия с човешки същества, с проституция и трябва да има финансова политика, за да може да се насърчи равенството в правата на жените и да има план за реална борба срещу всички форми на насилие, които се упражняват срещу жените и трябва да отпадне и дискриминацията. А, сега съжалявам. Последния оратор Нисън за една минута. Ден не до. Няма я. Euh, les années 2000 caractérisent. Годините 2000 се отличават в Европа с, с множество закони, които увеличават сигурността, наблюдение, арести, затвори и така нататък. Има все повече средства, които се отпускат. Но независимо от това, насилието срещу жените не намалява. През 2008 година 556 жени е, са загинали в Франция, защото мъжете им са ги прибили. И е, различните е, наблюдения търговия с камери или полицейски досиета или биометрията не отговаря на истинските потребности за сигурност на жените. Тези насилия засягат всички жени във всички страни, независимо от происхода, религията или обществената среда. Тя е свързана с дискриминация на полов признак. И този сексизъм, както и расизма, отричат другия и правото му да бъде наше алтер его. Как да се борим с сексизма? Необходима е политическа воля, за да можем да да информираме, да предотвратяваме, да предпазваме. Трябва да има политическа воля да се отмени всяка форма на дискриминация, е, в която се корени насилието. Е, сигурността на повече от половината на европейските граждани, т.е. на гражданките, не заслужава ли политическа инвестиция? Благодаря ви. От името на съвета за две минути госпожа Торсенсон. Благодаря, господин председател. Уважаеми председател на Комисията по правата на жените, уважаеми евродепутати. Благодаря ви за този изключително важен дебат. Насилието срещу жените приема много форми и то може да бъде извършвано по най-различни начини. Болката е обаче, уязвимостта си остават едни и същи, независимо коя е жертвата – Хубаво, че има толкова много инициативи на Европейската комисия в тази сфера и изключително се надявам, че европейското сътрудничество ще бъде факт, за да ни помогне да се борим с насилието и да засилим равенството. Трябва да работим по един стратегически начин. Призвава се за дейности, за инициативи. Много от депутатите го споменах. Аз искам да спомена отново, че насилието срещу жените е приоритет за шведското председателство на Европейския съюз. Освен това, ако се вгледаме в Стохолмската програма, програмата, която ще се приеме едния месец, там се засилват нашите възможности, що се отнася до справянето с жени, които са жертви на насилие, унези, за които се говореше тук в парламента. На второ място, на 9 ноември, нашето председателство организира една конференция. Ние бяхме поканили представители на неправителствените организации, те дадах имаха възможност да уменят становище по цялата тази борба срещу насилието срещу жените. А пък есента ние организирахме също така една конференция в Брюксел за жертвите на трафика Целта беше да се покаже как може да помогнем на онези, които са уязвими и да се фокусираме върху държавите, откъдето идват тези жени, откъдето се извършва трафика. Искам да ви благодаря за изключително важния дебат, дами и господа. Има много дълъг път пред нас, има наистина много пречки, които трябва да преодолеем, но нашата цел е да се прекрати насилието срещу жените веднъж и завинаги. Благодаря, казва председателя от името на комисията, господин Декорт. Благодаря. Няколко заключителни думи. Искам най-напред да благодаря на всички депутати, които участваха в дебата. Той е изключително важен дебат, тъй като става дума за една от най-сериозните форми за нарушение на човешки права и е широко разпространено явление не само в развиващите се страни, като Конго и други, Пакистан. Вчера след среща тук в парламента гледах телевизия. По телевизия 24 часа и имаше репортаж за насилие срещу жени в Пакистан. Беше покъртителен този репортаж. Имаше пример с една жена, която не е искала да носи а, бурката, както стана дума тук в залата в изказването на един от депутатите. Това явление се задълбочава. Използва се сексуално насилие като оръжие при военни действия, което разрушава социалната тъкан на традиционните общности. Етиката изчезва, хората се оказват в положение, когато не са само бутовници, но са и обикновени граждани, понякога извършват подобни ужасни престъпления, такива ужасни нападения срещу жени и деца. Няколко от депутатите запитаха дали ще е възможно да се приеме Европейска директива за противодействие на насилието срещу жените, защита на жертвите и преследване на извършителите. За съжаление, считам, че няма правно основание за това. В Лисабонския договор могат да се предвидят, според на Лисабонски договор, може да се предвидят някои конкретни действия срещу търговията с хора, с детската порнография. Е, всъщност, декларацията по правата на човека не е правно основание за европейска директива. И въпреки това, аз смятам, че директивата трябва да продължи е, да изследва различни възможности за решаване на проблема, най-вече чрез програми, които не са насочени само към развиващите се страни, но и към някои групи в уязвимо положение, но и към нашите собствени държави членки. Защото и у нас, в нашия собствен Европейски съюз, има такива случаи, а ние трябва да бъдем пример за света, за защита на мъжа и на жената. И в Европейския съюз все още обаче проблема съществува. Разчитайте на настоящата комисия, но и на следващата комисия. Тя ще продължи а, е, с тези действия, дори ще разшири тези действия, защото а, е, по много причини ние смятаме, че това е необходимо. И както един от членовете каза, е, че може би държавите членки или комисията, или институциите трябва да е, поемат инициатива, да, е, е, да тръгнат първи, но така или иначе ние не трябва да забравяме и също да, да, да изпускаме изучи този проблем. Благодаря ви. Thank you very much, uh, Commissioner. To wind... Благодаря. За да приключим дебата, имаме няколко проекта за резолюция от името на Комисията по права на жените. Приключваме дебата по тази тема. Гласуването ще бъде утре. Следващата точка са изявления на съвета и на комисията за политическо решение за пиратството в открито море до Сомали.